Yeah, to... Нека да започваме. Добър ден на всички. Добро утро и добре дошли. We have to finish the agenda. Трябва да приключим работата си по дневния ред на Комисията по заетост. А именно трябва да приключим работата си по резолюцията върху стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания след 2020 година. Искам да кажа няколко думи. Настоящата стратегия за хората с увреждания изтича тази година, както всички знаете. Тоест, това за нас е една възможност да отправим ясно послание към комисията да поправи онова, което е неизправно. Виждаме огромни разлики в начина по който държавите членки се отнасят е, и се грижат изобщо за хората с увреждания. Вероятно знаете, че само преди няколко дни е, има ужасяващо происшествие в Чехия, в е, съответната институция, е, когато 8 човека с, с психически увреждания са загинали в пожар. Въпреки, че е, председателя на тази институция неколкократно е повтарял опасността, която съществува в тази институция, никой не е предприял каквито да било действия. Резултатът е на лице. Е, осем човека са загинали в е, болница за хора с психически увреждания. Е, това е още едно потвърждение, че е, съответните институции не са подходящи за дългосрочен престой и е, там има заплаха за живота на хората, които са настанени там. Това не трябва да остане само на хартия. Ние не можем да оставим 50 е, човека с психически увреждания при, е, е, защото още 35 сериозно са били е, пострадали, т.е. те са ранени от пожара. Никой не знае какво става за стените на тези институции. Никой не се отнася сериозно към въпроса, въпреки всички предупреждения. Следващата стратегия за хората с увреждания не трябва да остане само документ. Държавите членки да му хвърлят едно око, да го сложат чекмеджето и да не се занимават повече с него. Трябва да има насоки на национално ниво, е, които липсват. Липсва освен това и умен на добра практика. Важно е да видим доколко Европейската конвенция не е отразена в съответна политика в държавите членки. Има и конвенция на ООН, има конвенция на ООН, която също не е отразена в различните стратегии в Европейския съюз. Много е тъжно да се каже това. Много е тъжно да се каже, защото ние искаме да изградим социален Европейски съюз. и Искаме в този социален Европейски съюз никой да не бъде забравен но е, просто трябва да приложим и съответната конвенция на ООН в нашата национална политика е, в тази материя. Европейския съюз отправя препоръки до съответните държави членки, които обаче просто ги пренебрегват. Така че е, кой страда накрая? Унеси, които са в най-неравностойно положение, а именно е, хората с увреждания. Мисля, че примера за последен шанс е акт за хората с увреждания, защото той има много ограничен обхват. Там не са включени транспортните средства и виждаме, че те имат и противоречиво въздействие върху работата на съответните институции поради липса на координация. Е, Унези е, страни, които прилагат конвенцията на ОНЕ, имат други страни, които не прилагат е, препоръки от най-високо ниво, но всички държави членки използват фондове, така или иначе, но няма достатъчно контрол за това как се използват европейските фондове, за какво се използват, как е възможно след като 15 години си член на Европейския съюз да използваш фондове от този съюз. Все още има хора, хора, които се грижат за хората с увреждания или в съответните институции хората са в изключително лошо положение. Защото условията са изключително тежки. Как е възможно това? Трябва да можем да измерваме резултатите, особено когато се използват европейски фондове по различни проекти. В резолюцията аз съм подчертала, че новата стратегия за хората с е, увреждания трябва да има амбициозни и ясни цели и рамки за е, приложението на съответните стратегии. И трябва е, всяка държава членка, която не спазва специфична препоръка от Европейския съюз, трябва да има някакви санкции, когато се използват европейски фондове. Ние трябва да сложим край някакъв отговор на въпроса какво става, ако аз се отнасям с пренебрежение към всичко и какво става, когато правителство и институции го правят. Съответния бюджет и съответен механизъм на мониторинг са от ключово значение. Трябва да знаем какво е положението във всяка държава членка. Нека бъдем амбициозни, нека призовем комисията да не изоставя нашите граждани с увреждания, защото именно те не бива да бъдат забравени и изоставени. Е, нека пристъпим към е, е, кратък обмен на мнения. Първо ще дам думата на представителя на Европейската народна партия. Това е да, доста предизвикателно е произ... произнасянето на името ви. А, а, аз искам да благодаря на... Искам да ви благодаря да кажа мнението на нашата група. Аз се радвам, че в края на краищата се стигна до тази дискусия. Вие сте изготвили едно почтенно предложение. Предложение, което отразява е, проведената дискусия в пленарна зала през декември. Е, целта беше да се намери отговор на зададения въпрос. Въпросът, между другото, беше зададен от Европейската народна партия – Мисля, че въпросът няма да събуди политически разногласия между нас. Можем да сътрудничим помежду си, за да постигнем един задоволителен резултат. Мисля, че затрудненията се разполагат на три нива. Трябва да бъдем много внимателни е, да не разпишем е, дълъг текст, който обаче е лишен от съдържание и в който са отразени само добри намерения. Е, трябва всичко да бъде целенасочено и кратко. Макар и е, да се налагат изменения на някои части от резолюцията. Второто ниво, това е и яснотата. Подобен текст трябва да бъде ясен. За да може Европейската комисия да ни разбере, трябва да бъдем точни и е, трябва е, да имаме точна програма за е, следващите 5 години. има много подобни текстове. Но въпросът е доколко е, се контролира приложението на тези решения. Лично аз Лично аз смятам, че трябва да бъдат подчертани някои е, определени части на текста, като например е, заетостта възможности за работа както в е, публичния, така и в частния сектор, образование и да се прецени доколко новите технологии могат е, наистина е, да помогнат за ежедневието на всяко лице с увреждания. Мисля, че можем да кажем, че обществото е готово да ни помогне и технологията може да съдейства на обществото, за да го направи. Мисля, че политиката, която прилагаме до момента, не е най-подходящата. Трябва политиката ни да бъде гъвкава, с по-малко субсидии. Трябва хората с увреждания да участват от работното си място в живота на обществото, както всички останали граждани на това общество – има и други категории, които са изправени при допълнителни трудности. Например, жените, които страдат от някакво увреждане. Мисля, че има определени категории, към които трябва да се обърнем е, със специално внимание. Благодаря ви за вниманието. Господин Ейнджел има думата. Благодаря, госпожо председател. В вашите встъпителни думи вие съвсем основателно подчертахте значението на въпроса и се спрахте на основните предизвикателства. Благодаря ви за това. В началото искам само да ви напомня, че в Европейския съюз има 80 милиона, които страдат от увреждания, от които 46 милиона жени. 2013 година Европейския парламент прие с много голямо мнозинство до доклада за стратегията за хората с увреждания до 2020 година. Това беше основата и за работата, коя, с която вие ни запознахте. Високо оценявам това, че в тази проекторезолюция е, има части, е, които са оценка на приложението на Конвенцията на ОНЕ от 2017 година това е един цялостен преглед на законодателството и на политиката в Европейския съюз с цел е, пълна хармонизация. Включва се и необходимостта от последователен мониторинг. Трябва да се набират и по-достоверни данни. Вчера е, беше засегнат въпроса. Добре е да се почертае необходимостта от е, предпазни клаузи. Е, трябва да се наблюдава и използването на европейски фондове. Вие почертахте това. Аз съм напълно съгласен, че никакви европейски фондове е, Then, не следва да се използват за ремонт на институции, за грижи за хора с увреждания. Е, новата е, стратегия е, трябва да се отнася конкретно към държавите членки. Социалистите и демократите искат да отидем по-далеч, да има по-конкретни предложения, да има хармонизирана дефиниция на понятия като хора с увреждания, достъпност на европейско ниво. И е, освен това, за нас е много важно европейските фондове да се използват за е, социално приобщаване и никакви средства да не се използват за инфраструктура, транспорт или комуникации, е, които не осигуряват достъп на хората с увреждания или които ги сегрегират. И нещо конкретно, което е много важно, да има европейска карта за инвалиди и европейска карта за паркиране на автомобили на хората с инвалиди. Това е много важно да се прецени това и равновесието между половете. Като докладчик аз съм се вслушал във всички препоръки на е, гражданското общество. Очаквам сътрудничество с всички колеги от отделните групи, с докладчиците от другите политически групи. Искам да отправим е, много категорично послание до Европейската комисия. Нека приключим работата си. И е, госпожа Максова от Обнови Европа не присъства. Госпожо, вие искате ли... Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Да, действително за групата Обнови Европа темата е от първостепенно значение и е, плана на парламента и на Европейския съюз за приобщаването на хората с увреждания, особено в света на труда, е много важен. За нас е много важно фондовете да се използват, да се адаптира винаги, когато това е необходимо, работно място. Така се улеснява приобщаването на хората с увреждания. Да се обърнем с особено голямо внимание към жените е, чрез нашата парламентарна комисия Жени. Аз там съм заместник член на тази комисия наблюдавам разликите в заплащането между мъжете и жените. Въпросът е важен и трябва да се отнесем особено внимателно е, към жените с увреждания. Там разликата е най-голяма. Това е двойна наказателна присъда. Е, дискриминацията нараства спрямо жените. Трябва да се отнесем много сериозно към тази тема и да използваме тези фондове за адаптиране на работното място. Те много често липсват, това е тема и за Франция, макар и да има задължителни квоти 6%, е, които е, частните предприятия по принцип трябва да назначават 6% е, на хора с увреждания. Често те не го правят и не се адаптира и съответното работно място. Това е което исках да кажа с няколко думи. Uh, Благодаря, госпожа Ланген Зипен. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, миналия декември от името на групата на Зелените аз поисках да се приеме резолюция относно стратегията за хората с увреждания на ЕС след 2020 година. Мисля, че тя е много важна. Мисля, че е много важно да се изпрати ясен сигнал към Европейската комисия относно продължаването на настоящата стратегия за хората с увреждания. Тъжната действителност е, че хората с увреждания все още не могат да се похвалят, че се спазват основните им човешки права в Европейския съюз. Всички държави членки и самия Европейски съюз са функционирали конвенцията, е, ратифицирали, извинете, Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Тъжната действителност, още веднъж казвам, е, че хората с увреждания трябва да живеят е, в е, места, които са сегрегирани по своя характер. Те нямат шанс да участват в нашите общества. Отделени са от всички останали. Искам тук да направя пауза за секунда и да почета паметта на хората с увреждания, 8 на брой, които загинаха в пожара в Чешката република миналата седмица. Ако наистина искаме хората с увреждания да имат реални права, да живеят достоен живот, необходимо е да имаме една подсилена стратегия за тези хора след 2020 година. Имаме нужда от стратегия, която да обхване в себе си всички разпоредби на конвенцията на ООН. Освен това, трябва да се заложат реалистични срокове за това тази конвенция да влезе в нормативната рамка на Европейския съюз. Имаме нужда от стратегия, която да откликне на предизвикателствата пред хората с увреждания, пред предизвикателствата за тези, които са обект на сексуално насилие, дискриминация. Тази бъдеща стратегия трябва да се подготви заедно с хората с увреждания заедно с представителите на техните организации. Необходимо е да има систематични консултации с експертната специална група на комисията, създадена под надзора на комисаря Дали. Очакваме тази специална експертна група да работи за хоризонталното включване на правата на хората с увреждания във всички европейски нормативни актове, политики и програми, включително и една политика за равенство на половете. По този начин ще се запълни една пропаст, която съществува в законодателството и във външните политики на Европейския съюз, между другото. Очакваме да се създаде една цялостна стратегия за хората с увреждания след 2020 година, която да приканва всички към малко повече амбициозност. Благодаря последния докладчик в сянка, е госпожа Рафалска и след това ще се изкажат другите депутати. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Бих искал още в самото начало да благодаря за проекта на тази резолюция. Вече чухме изказванията на колегите. Темата е важна за всички нас. Новата стратегия трябва да бъде амбициозна, трябва да бъде всеобхватна, но и да бъде по същество. Европейския съюз е един от най-богатите и най-добре развитите региони в света – въпреки това обаче все още има много граждани на Съюза, над 80 милиона, които се чувстват или на практика са изолирани. Губим ценни умения, които биха могли да бъдат предоставени на трудовия пазар от страна на хората с специални потребности, хората с увреждания. Стратегията след 2020 година е изключително важна. Тя ще гарантира, че хората с увреждания ще се интегрират на трудовия пазар и въобще в нашите общества. Необходимо е да се предвидят средства за това, защото без пари няма как да осъществим тези задачи. Имаме нужда от ясни срокове, имаме нужда от добър мониторинг на това дали в крайна сметка целите се изпълняват. Необходимо е да има процес на консултации, процес на обществен диалог при изготвянето на новата стратегия. Стратегията трябва да е разбираема за самите хора с увреждания и за организациите, които представляват тези хора. Много е важно ние, Европейската комисия и държавите членки да изготвим една а, наистина добра стратегия и да изпратим едно ясно послание. И докладчик а, го подчерта. След 2020 година е необходимо да имаме стратегия, която да е амбициозна, която да може да се приложи на практика и е необходимо да не губим от поглед различните области, върху които трябва да поставим акцент. Образованието, здравеопазването и всички други сфери в обществото, в които трябва да се работи, за да се интегрират хората с увреждания. Благодаря. Думата има господин Коша. Благодаря. Благодаря за думата, госпожо председател. Бих искал в началото да ви поздравя. Знам, че много усилия са положени за разработването на този доклад. В рамките на своя първи мандат аз бях докладчик по темата и участвах в изготвянето на стратегията до 2020 година – Мобилността на хората с увреждания е изключително важна тема. Тази цел като цяло беше постигната. Ето защо мисля, че е изключително важно ние да предвидим и съответните разпоредби за мобилност в бъдещата стратегия. Последния път успяхме да премахне много от пречките, поне на теория пред тези хора, но на практика не успяхме. Мисля, че имаме добри решения сега, не на последно място благодарение на цифровизацията. Много е важно да се подчертае, че хората с увреждания трябва наистина да могат да бъдат интегрирани в обществата по добър начин. Времето след 2020 година трябва да бъде използвано, за да може да се разработи стратегия, която да е целенасочена, която да цели постигането на конкретни резултати. Целите и резултатите пък трябва да са насочени към едно трайно устойчиво развитие в тази област. Трябва да се реагира и на новите предизвикателства. Това беше подчертано Необходимо е да се разработи и стратегия за прехвърляне на конвенцията на ООН точка по точка. И когато разработваме стратегията, трябва да имаме конвенцията на ООН пред очите си. Знаете за така наречените акценти или focal points на английски, те са много важни. Контрола, наблюдението също са особено важни, по-настоящем те не са особено ефикасни. Преди малко разбрах, че напоследък много проекти насочени към хората с увреждания в действителност не са допринесли за подкрепа на хората с увреждания. Хората с увреждания не са участвали в разработването на тези проекти, а става дума за милиони евро. И освен това с милиони евро е финансирана и научната дейност, насочена към хората с увреждания. Е какъв е смисъл тогава при положение, че хората с увреждания въобще не са обект на допитване? Мисля, че бариерите, пречките пред тези хора трябва да бъдат премахнати. Искам да спомена и европейските институции, между другото, в това отношение. Много често сме казвали, че има един голям проблем, който продължава да съществува. Отрицателната дискриминация спрямо хора с увреждания. Тази дискриминация продължава да е много голям проблем. Мисля, че Европейската комисия трябва да направи нови опити за решаване точно на този проблем и би трябвало да предложи по-добри решения за целия Европейски съюз. Европейския съюз е подписал и ратифицирал конвенцията и съответно е наша задача и задължение да се справим с негативната дискриминация срещу хората с увреждания, тя трябва да бъде забранена дори. Благодаря госпожа Ферандеш и след това госпожа Франсън. Госпожа Ферандес. Благодаря. Първо искам да благодаря на нашата председателка за това, че ни представи тази стратегия. Искам да се спра на три пункта, които всъщност ние след това ще представиме под формата на изменения. Първо, необходимостта да действаме по-специално в специални сектори. Равенство, участие, социално изключване, социално включване, култура, образование. В стратегията трябва да се обърне особено внимание на малолетноти и децата с увреждания са на първо място деца, т.е. те имат правата на всички други деца. За това трябва да имат специален достъп и да има методи, за да могат те да имат право на всичко това, което имат право другите деца. Също така ми се струва, че е важно, че трябва да се спрем на на следното. Държавите членки трябва да направят разлики между различните видове увреждания, физически, е, душевни заболявания и така нататък, за да има специален подход към всеки вид увреждания. В много държави членки това не се прави. Ето, например, за хората, които са същевременно и глухи, и е, слепи. Трябва за тях да има специален подход. Също така смятаме, че е важно да държавите членки да подпомагат предприятията, които включват хората с увреждания, тези, които създават специални работни места. И подобна помощ трябва да има като цяло на европейско равнище. Благодаря, госпожа Майорина. И след това госпожа Майрина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отличния проект на текст. Много се радвам, че има искане да се гарантира кохерентност с европейския стълб на социалните права. Имам три неща, които да спомена. На първо място, необходимо е да се призове комисията да подкрепи държавите членки, що се отнася до прилагането на Европейския акт за достъпност. На второ място, необходимо е да подчертаем важността на един приобщаващ трудов пазар и освен това трябва да има целенасочена подкрепа от страна на СЕФ към социалните економики и на трето място хората трябва да могат да правят собствения си избор без проблем. За това трябва да се включи координация на бюджета в стратегията за хората с увреждане. Благодаря господин Марино и след това господин Борожоа. Господин Майорино, благодаря. До голяма степен споделям казаното от колегите. Мисля, че е важно да се проведе подобен разговор. В началото искам да спомена обаче, че имаме един инструмент, който е достатъчно стабилен. Това е конвенцията на ООН. Аз съм съгласен, че конвенцията трябва да се разглежда като отправна точка и то много съществена. Конвенцията задава много ясни цели за политиката спрямо хората с увреждания. На второ място искам да спомена, че когато гледаме правата на хората с увреждания, е необходимо да ги включим в разговора. Много е важно да си дадем достатъчно много възможности да се срещаме с тези хора, да разговаряме с тях. Мисля, че парламента не трябва да спира. Точно обратното. Необходимо е да се среща все повече и повече с представители на хората с увреждания или с самите хора. На трето място, когато говорим за хора с увреждания, е необходимо да вземем предвид факта, че говорим за условия, които са много различни. И е много важно да има индивидуален подход във всичко, което правим. Говорим за хора с увреждания, но те имат много различни нужди и потребности. Единственото общо е, че техните нужди са по-различни от тези на повечето от нас. Необходимо е тези хора да бъдат независими. Бяха споменати бедността, жените с увреждания – аз мисля, че е необходимо ние в парламента да бъдем изключително взискателни, що се отнася до предоставянето на подкрепа за хората с най-тежки увреждания. Нека да не попадаме в капана на това да предоставяме всичко на държавите членки. Защото Опита, който натрупахме през годините, ни убеди, че онова, което се прави там е много различно в рамките на различните държави. Затова е необходимо да има ясни цели и е необходимо да има минимални стандарти за отношението към хората с увреждания. Ако искате, трябва да има една линия, един прак, под който не може да се пада – спрямо услугите, които трябва да се предоставят на хората с увреждане. Необходимо да бъдем изключително взискателни и що се отнася до инвестициите и санкциите. Аз съм хардлайнер, що се отнася до санкциите. Нека да не забравяме, че по време на предишния мандат, и това беше споменено, споменато, парламента подчерта, че има проблем с мерките за хората с увреждане. Искам да спомена обаче, че стратегията на комисията не отчете нашето виждане. От тук нататък трябва да сме изключително взискателни. Господин Бургес и след това госпожа Бишов. туди сам. Господин Браглес, благодаря. И аз искам да се присъединя към поздравенията Искам да подчертая най-вече важността да се спазват човешките права на хората с увреждания. Европейския съюз е подписал конвенцията на ООН. Много е важно в Европейския съюз да разберем, че тези хора имат конкретни потребности. На европейско ниво обаче като че ли няма желание да се ратифицират много различни инициативи във връзка с хората с увреждания. Правата на хората с подобни увреждания трябва да се вземат предвид – Де-факто те са изключени от нашите общества. Интеграцията на хората с увреждания е от много голямо значение. Необходимо е да се спомене, освен това, битката с бедността, битката с дискриминацията по признак пол. Това е много важно. Много е важно, освен това, да се занимавам с специфичното положение на всеки един човек, който е изолиран по някаква причина от обществата. Важно е освен това да има индивидуални грижи и освен това мобилността е важна не само в рамките на конкретния град или държава, а и в трансграничен план. Много говорим за самостоятелен живот. За да имаме самостоятелен живот обаче, роднините на тези хора, грижещите се за тях, не трябва да се чувстват изолирани или самотни. И самите хора с увреждания не трябва да се чувстват изолирани и самотни. Европейския съюз трябва да гарантира, че всички потребности на хората с увреждания са удовлетворени – и че те наистина са интегрирани в нашите общества. Много трябва да се положи за грижите за тези хора. Благодаря, госпожа Бишов. Благодаря. И аз приветствам текста на резолюцията. Мисля, че е много добре, че се споменава, че сега имаме стълб на социалните права, който се основава на равните шансове и равнопоставеността на всички. И конкретно той споменава и хората с увреждания. В текста да видим какво се казва. Казва се всъщност, че социалният стълб е включен. Мисля, че конкретно трябва да погледнем обаче какво точно означава това в европейската а, среда, а не само в национална среда. Много хора идват при нас и ни разказват на какво стават свидетели. В Германия, например, има един сертификат а, или карта, който дава възможност а, за пътуване и за определени услуги, но този сертификат не е признат навсякъде. 2020 година е и е срамно, че нещо подобно се случва. Мисля, че трябва да окажем натиск и да кажем, че Целта е да имаме нещо като европейски документ, който да бъде признат във всички държави членки, за да не се стига до големи проблеми тогава, когато едно лице е отишло на друго място. И още една тема. В Германия има една тема, която много ни вълнува. Имаме над 300 е, 000 души, които работят в е, специални работилници. Едно проучване на Министерството на труда от преди 2-3 години споменава, че средно тези хора, получа, хора получават 180 евро на месец за усилията, които полагат. Значи 35 часа се работи, значи 1 час струва 1 евро и 30 цента. Това не е приемливо. Това е нещо, с което трябва да се справим. Говорим за това, че хората трябва да участват в нашите общества добре, но подобни неща не са приемливи. Не може по този начин да се оценява техния труд и те да бъдат възнаграждавани по такъв начин. Благодаря. Благодаря. Сега може би да чуем комисията. Мадам Плаценция Пореро. Госпожа Плаценция Фереро. Hi, sorry. Thank you. Yes, um, I would like to start by thanking... Първо бих искала да благодаря да ви благодаря за проекторезолюцията. Изчетахме я с много внимание. Благодаря ви за коментарите, които направихте по време на това заседание, както след като сте се запознали с писмото на комисар Дали, виждате, че прилагането на, европейск... на конвенцията за хората с увреждания е приоритет за тази комисия и ще се отдаде специално внимание на нейното приложение. Бих искала да се позова и на неодавнашното съобщение прието по повод Европейският стълб за социални права. Там се казва, че една нова, по-задълбочена и е, обширна стратегия за хората с увреждания ще бъде представена през 2021 година, с по-специално наблягайки на препятствията, е, с които се сблъскват тези хора. Всички затова всички предложения на е, парламента са добре дошли. Подготовката на тази стратегия е крачка към по-доброто изпълнение на конвенцията и за това хората, които са с увреждания, да могат наистина да се възползват с правата, залегнали в конвенцията. Постигнали сме доста резултати, които ни позволяват да вървиме напред. Събрани сме много данни, разполагаме с информация, има приета нормативна уредба. И между, междувременно искам да кажа, че също, че също така ще в момента се извършва оценка на стратегията. Тази оценка напредва. От нея ще бъдат извлечени а, заключения. И вече разполагаме и с много информация относно най- тежките проблеми, с които се сблъскват тези хора и разбира се, те ще бъдат активно включени в подготовката на тази стратегия. Очакваме окончателната версия на вашия доклад, заедно с внесените изменени. Благодаря, казва председателката. И стигаме до точка 23, представено страна на комисията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Първо искам да дам думата на нашата докладчик. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Вчера в комисията говорихме и гласувахме за началото на международните преговори по този въпрос. Ще почакам. Ще почакам, докато представителите на комисията вземат местата си. Taigi tęsiu. Iš tikrųjų vakar, e, vakar. Продължавам. И така, вчера гласувахме в комисията относно международните преговори във връзка с ЕГФ, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Оточнихме плана за действие на 14 февруари ще е първият тристранен диалог. Аз съм докладчик и сега ще кажа какво е важно за нас. Този фонд е фонд за солидарност. Онези хора, които са загубили своята работа, би трябвало да могат да получат нови умения, благодарение на нов тип обучение и съответно да си намерят работа, да се върнат още веднъж на трудовия пазар. Това не е фонд за подкрепа на предприемачите или работодателите. Това е фонд, който е със социална насоченост. Той е насочен към хората, които са съкратени по някаква причина. Този фонд действа от 2006 година хората, които са съкратени поради предизвикателствата на глобализацията, поради затварянето на фабрики и така нататък, можеха от 2006 година нататък да кандидатстват за помощ. След това дойде финансовата криза, много хора си загубиха работата вследствие на нея. След това се появиха нови целеви групи, младите, хората, които не се обучават, не работят и така нататък. Появи се нещо като втора версия. Сега трябва да вземем решение, по силата на което трябва да определим как ще функционира ЕГФ до 2027 година и как точно ще бъде интегриран той в рамките на многогодишната финансова рамка. Комисията направи едно предложение при което броя на работниците може да бъде намален от 250 на 50, когато става дума за тези, които са с право да се ползват. Има и други предложения. На 16 януари миналата година ние приехме нашата позиция Нашата позиция е още по-амбициозна спрямо тази на комисията. Поставихме си за цел фонда да стане още по-добър и още по-активно да подкрепя заетите. Много е важно да се заложи на меките за интеграция. Искаме да разширим приложното поле и целите – и още нещо, искаме да се погрижим за това технологичните промени, цифровизацията, автоматизацията, Брексит и всички останали фактори да се вземат предвид, тъй като всички тези фактори в крайна сметка увеличават безработицата сред населението. Понякога е трудно да се посочи с пръст точна конкретна причина, която води до загубата на работни места. Ето защо ние подчертаваме, че мерките, средствата, които се заделят, трябва да се мобилизират тогава, когато се очаква преструктуриране – не можем да приемаме тук извинения за отсъствие на действие. Ние смятаме, че броя на заетите в едно предприятие трябва да се ограничи до 200. Комисията казва 250. Защо? Защото по този начин смятаме ние и по-малките предприятия ще извлекат полза. Освен това е важно да се предприемат активни мерки, за да се отчита и положението на децата. За децата също трябва да има съответните мерки и съответните средства, за да може техните родители по-активно да си търсят работа. Грижите за децата също трябва да бъдат достатъчно добре финансирани. Искаме да се предвиди изплащане на средства и да се запази онова, което съществува в момента в това отношение за младите хора, за онези, които си търсят работа. Младите хора трябва да могат по-бързо да си намират работа. Освен това искаме да, въвед, да се въведе едно еднократно плащане между 20 и 25 хиляди евро за онези, които искат да започнат предприемаческа дейност. Помислихме много и за заглавието, името на фонда. Може би беше казано, той трябва да се нарича по друг начин, за да се отчете разширеното приложно поле. Аз мисля, че ще намерим пресечни в, е, точки в преговорите с съвета. Надяваме се и сме уверени, че ще имаме един добър резултат в крайна сметка. Официално сме решили да не водим преговори по политическите аспекти, докато съвета не оповести какво е решението относно МФР. Аз мисля, че трябва да се придържаме към тази позиция. На 4 февруари ще участваме в заседанието, в триалога, но докато нямаме конкретна позиция относно цифрите в рамките на МФР от страна на съвета, ще разговаряме само по техническите въпроси. Тоест първият тристранен диалог ще бъде изключително технически, а на по-късен етап вече ще говорим за политическите аспекти. Естествено на 4 февруари ще се срещнем преди триалога и с всички докладчици. Така ще дадем ход на преговорите. Ще обсъдим на тази среща с всички докладчици каква да бъде нашата тактика. Благодаря на всички и очаквам сега да чуя позицията на колегите. Давам думата на комисията госпожа Сукова заместник генерален директор на ГД Заетос. Добър ден, госпожо председател, скъпа госпожо докладчик, дами и господа депутати, благодаря ви за постигнатия напредък. Вчера вие сте приели документа, което ни позволява да започнем тристранните преговори на 4 февруари. Важно е да се споразумееме по компонентите, по които може, преди да започне следващият програмен период. Става дума за процедурите и съдържанието, не за, за средствата, разбира се. Първо искам да кажа какво е Европейският фонд за глобализация и как, с какво се занимава от самото начало, от създаването си през 2006 година, 2007 година. Това е финансов инструмент извън МФР за подпомагане на работ, работниците, на трудещите си, които са загубили работа след промени някакви. В, в, в началото е, бяха включени само трудещите се, загубили работа поради някакви промени следствие на глобализацията. След 2009 година е, нещата се е, промениха и сега като, като цяло преразгледахме по, обхвата на фонда през 2013 година приключихме с преговорите относно правилата за периода 13 и 20 и тогава бе, бе създадена и специалната инициатива за младите хора – в рамките на Европейския социален фонд, за да помогне на регионите и които имат специални проблеми, да се погрижат за младите хора, които нямат нито образование, нито са квали, квалифицирани, защото в някои региони има много, много големи промени, затварят предприятия и като цяло трудовият пазар е под натиск и младите хора трудно намират работа. Сега разбира, нещата са доста развити, така че ние смятаме в следващият програмен период младите хора без квалификации, без образование да не бъдат включени в обхвата на този фонд, тъй като те ще се радват на, на, на, на средства по е, фон, социалния фонд. През 2019 година включихме така наречените мерки за предпазливост, т.е. включихме и Брексита и възможността да бъде мобилизиран този фонд за региони, които ще имат, ще почувстват отрицателните последици от Брексита. Искам също така да обясня какви са условията за мобилизиране на средствата сега или предприят... или ако има 500 души съкратени, или ако, е, ако има 500 души съкратени в няколко предприятия в един регион в рамките на 9 месеца. Разбира се, имало е дерогации за по-малки трудови пазари или когато са на лице някакви изключителни условия. Госпожа Вилкина, чуте, спомена някои от необходимите условия за мобилизиране на средства. Европейският е, фонд за глобализация има за цел да, под, подкрепя и да помага на хората, а не на предприятията, като целта е, е да се е, спомогне търсенето на работа, квалификацията, преквалификация, възможността да се подпомогне започването на самопредприемаческа работа, на стартъп предприятия трябва да спомена, но, това, но трябва много вним, внимателно да разгледаме тази е, точка. Няма възможност за мобилизиране на средства за за хора, които а, имат а, получават различни помощи, било то за безработни или а, детски и така нататък, в момента в който а, участват в програми за а, преквалифициране. не повече от 35% е, от средствата по фонда могат да бъдат насочени към подобни дейности. Съфин, съфинансирането е в размер на 60% от общите разходи, като разбира се всичко е съобразено с националното законодателство. Останалите средства се предоставят от държавата или от регионите и така нататък. Всичко това зависи от националните правила. Средствата се предоставят в рамките на 24 месеца след подаването на молбата. Ние не смятаме да, да продължаваме този срок. В момента ни трябват около 300 300 дни горе-долу, за да обработиме едно досие. И срока е, както казах, до 24 месеца за започване прилагането. Не. Не правиме разлика между типовете договори, които с които са работили тези хора, дали са били на постоянни договори или на временни договори, или е, са били самонаети, или са били по някакъв начин свързани с големи предприятия, които са били засегнати от преструктуриране. Много ви моля да говорите малко по-бавно, казва председателката. Така че, как, както, както казах, средства се отпускат на съкратени хора, независимо от вида договори, на които са работили и включително и за хора, които са засегнати от преструктуриране на по-големи предприятия. От 2007 година насам сме получили 160 молби от 21 е, една държава членки и сме а, помогнали около 150 хиляди а, трудещи се. Най- най-много моби са получени през 2009, 10 и 11 година. Това, беше, това бяха годините на финансова криза в Европа и тогава като цяло последиците върху а, трудовия пазар бяха много тежки. През 2008 година беше годината с по-малко молби и на основата на тази оценка вече изработихме проекта за нови правила в момента. с, с средствата от фонда на, наистина има много видими резултати. Хората наистина виждат на място с собствените си очи резултатите от намесата по силата на фонда. Но, що се отнася до полето на действие, глобализацията вече не може да бъде единствената причина за мобилизиране средствата на фонда. Автоматизирането, цифровизацията, изкуственият разум могат да бъдат също причини. Не можем вече много ясно да разграничиме кои са причините за финансови трудности, изпитвани от дадени предприятия. За това това е отразено в нашето ново предложение. Устойчивостта е много важен критерий за оценка действието на ГФ и спом спом... ни, пом... ни помага да, пре... да преструктурираме, да променяме методите на работа. Имаше отправени критики относно срока за, за мобилизиране на средствата. Затова пред, предложихме упростяване на цялостните процедури с тази цел. Сега с няколко думи какво е новото предложение. Това е фонд, който ще продължи да съществува отвъд таваните на МФР. В, в в новото предложение за 25 милиона годишно мобилизиране на средства запазихме а, наименованието на фонда, както казах, просто защото хората го познават и и се, се, се знае, че фонда, средствата от фонда биват насочени към даден регион, към дадено предприятие. Затова запазваме наименованието му. Това ще, бъде, ще продължи да бъде един финансов инструмент за подпомагане на съкратените е, трудещи се. намалихме прага на броя на съкратените от 500 на 250. Чух тук предложение от страна на парламента този праг да спадне на 200. Но тъй като има все по-малко и по-малко големи предприятия, предприятия, които се преструктурират и които съкръщават, а все повече и повече малки и средни предприятия, които изпитват трудности. Затова предложихме тази, този нов а, а, таван, а, прак от 250 трудещи си както казахме, хората без квалификация и без образование няма да бъдат покрити от фонда. В момента предизвикателството е предимно да по някакъв начин да мотивираме тези, които не са активни. Новите мерки от по силата на социалния фонд ще е, бъдат е, ще, ще влезат в сила от 2001 е, година. Няма да чакаме някакви специални обстоятелства. И имаме инструменти по силата на този фонд да им помогнем да се активизират и да потърсят работа. имам, пред, предвиждаме и една по-лесна и по-бърза процедура за мобилизиране на средствата. Ние не можем да наречем този инструмент инструмент за, за спешно а, спешно намеса, колкото до съфинансирането. може да се каже, че има, може би, някак, някакво сравнование в що се отнася до сумите за съфинансиране. От една страна по социалният фонд и е, фонда за приспособяване към глобализация за по за регионите, които имат по-малко средства, имат повече интерес да се обърнат към Европейският социален фонд. Предложихме Със създаването на специална рамка за отчитане на резултатите и включително критерии или показатели за това. В подготовката на проекта всеки ще знае какво се очаква от него и за, за за съжаление обаче е, съвета отхвърли това предложение, е, тъй като в е, има въпреки, че на практика нещата не се, не, не, не сме въвели никаква промяна, освен от гледна точка на а, текста. Също, е, също времено предприемаме и мерки за събиране на по-качествена информация. и за отчитане на резултатите. С тази информация можем да заключим, че 50, повече от 50% от хората, които са били подпомогнати от фонда, са се върнали на трудовия пазар. Госпожа Блинкевичуте спомен, спомена за следващата среща между трите институции. Знаете, че в съвета миналата година бе прият една, един частичен общ е, подход, който беше прият с е, голямо мнозинство, само Нидерландия и Швеция се е, бяха против и Финландия се въздържа и работата ще продължи на следващият трилог. Благодаря. Първо давам думата на докладчиците в сянка, а след това на останалите. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на колегите от комисията. Благодаря ви за това изложение по фонда. Е, по много точки можем да припознаем себе си в позицията на комисията. Искам да се спра конкретно на разширението на обхвата на фонда. Е, от последните събития става ясно, че това е ключова точка. Първо, трябва не само да одобрим Брексит, но бъдещите отношения остават открит въпрос. Е, десетки хиляди работни места са изложени на опасност, така че е крайно време многонационалните компании да се приспособят. Изключително важно е Европейския съюз да бъде готов 2021 година да подкрепи своите трудещи се. Има положителни сигнали, именно е, разширението на обхвата. Разширението на обхвата е важно и по друга причина – цифровизацията, климатичния преход. Всички сме съгласни по настоящите предизвикателства пред економиката, но те не са подобрени по настоящия обхват на фонда така че ние не можем едновременно да подчертаваме значението на тези предизвикателства и да оставяме работници да бъдат съкратени заради тези предизвикателства. Ако искаме да избегнем следващ казус Кърфур, ключово, е, бъдещото разширение на обхвата е от ключово значение. И за това аз искам е, комисията да подкрепи парламента, да подкрепи фонда в следващата многогодишна е, рамка. Трябва да има ясен фронт, като си имат предвид бъдещите дискусии в съвета. Така че, господа докладчици, колеги от комисията, очаквам съвместната ни работа по този толкова важен въпрос в интерес на работниците в Европа, на трудещите се. Председателката, госпожа Брофли от името на Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите от Европейската комисия за това изложение. Вчера един, едно от окончателното ми гласувание в е, нашата парламентарна комисия. Аз е, гласувах за продължението на институционалните преговори по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И е, нашата група има предвид гласуването в парламента миналата година, но е, все пак е, аз не бих искала да бъда докладчик в сянка, когато започнат преговорите. Така че пожелавам на колегите успешни преговори. Надявам се, че окончателният текст, който ще бъде прият, ще бъде в полза на всеки граждани на Европейския съюз, който е бил съкратен заради глобализацията. Благодаря. Uh, would... Последната изказваща се госпожа Филипс от името на Зелените. А, извинете. Госпожа Шварендак. Тъй като Александра Филипс е докладчик в Сянка, тя е също е от Обедненото кралство, като новия докладчик Сянка. Аз ще отговоря. Благодаря ви за казаното. Зелените са борята за справедлив преход към устойчива економика и устойчиви общества от много години. Дружествата и работниците, които претърпяват промени, са ключови в този процес и ние искаме да има европейски действия за пряка подкрепа за съхратените да намерят качествени и устойчиви работни места. За зелените е, е, е удоволствие, че целта на фонда е подкрепа на работниците вследствие на преход към нисковъглеродна економика или вследствие на цифровизация. Е, нашата парламентарна е, позиция като парламентарна група е в дух на тази позиция. Искаме комисията да каже къде има възможни синергии, когато просто се предлага просто фонд за преход в рамките на фонда за приспособяване към глобализацията. И подобно на колегите искам да чуя какво ще кажете по казуса Гарфур. Председателката госпожа Лиди от името на ИД не я виждам в залата. Госпожа Шидло от ЕКАРЕ. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo, myślę, że... Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. За нас е много важно никога да не забравяме, че решенията, към които се стремим, в действителност трябва да са насочени към онези, които наистина зависят от помощта ни. За нас има предизвикателства във връзка с цифровизацията – беше споменат Карфур. Хората все повече купуват по интернет благодарение на цифровизацията и мисля, че подобни аспекти би трябвало да се вземат предвид тогава, когато търсим възможността за разширяване на решенията, които предоставяме. Надявам се, че Наистина ще можем да се справим с предизвикателствата и се надявам, че нашия фонд в крайна сметка ще получи такава форма, че хората наистина да бъдат подкрепени. Господин Косма Гое не присъства. Това е. Двама депутати искат да вземат думата. Е, Юнкериус и Бедрене. Госпожо Юнкериус, имате думата. Е, е, искам съвсем да направя е, съвсем кратки забележки, защото други колеги вече се спряха на тези въпроси. Тъй като това е нов мандат на парламента, трябва да имаме предвид случаи като този с Карфур да се избегнат, тъй като въпрос Карфур беше обсъден в съвета. Има ли начин да се обжалва някакво решение или просто защото съвета е казал не, не знам какво ще стане с, с казуса. Да, проявяваме интерес към казуса Карфур, както и други колеги вече зададоха въпроса. Госпожо Бедрен, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да благодаря е, докладчика и докладчиците в Сянка за чудесната им работа. Благодаря, госпожо представител на комисията, за казаното до сега. Всички сме съгласни, че този фонд за приспособяване към глобализацията е същински инструмент за европейска солидарност за работниците, които са останали без работа. Няма спор, е, че този фонд е толкова полезен. Радвам се да чуя предложенията, които вие напомнихте, които са и предложения на парламента, а именно е, намаляването на е, прага, разнообразяването на причините. Искам отново да повтаря твърдя, че глобализацията не е единствения фактор. Говорим за цифровизация, промени в климата и най-вече Брексит, за който съжаляваме. И прехода към климатично неутрална економика. Именно в този смисъл Европейската комисия по зеления курс направи предложение за фонд за справедлив преход – Искам да чуя нещо повече как този нов фонд, заедно с фонда за приспособяване към глобализацията, могат да споделят амбициите си. Разбира се, че сроковете ще бъдат различни, но как да окажем съдействие на работниците, на трудещите се, да благоприятства този преход. Призовавам комисията двата фонда да се прилагат стратегически и координирано, за да може наистина да се помогне на всички трудещи си граждани в Европейския съюз. Госпожа Лавалска. Дякую, пани Преводничонц. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни дадохте тази информация. Имам няколко въпроса. Най-важният въпрос е свързан с разширяването на приложното поле. Променянето на ставките на съфинансиране, освен това. Ето го въпроса. Искаме достъпа да е по-голям до този фонд, само че този фонд май не е особено подплатен. Значи от 170 до 230 милиона. Увеличението не е чак толкова много. Чуда се дали средствата ще стигнат за тези нови инициативи, които искаме да включим в фонда. Искаме да подкрепим много, много хиляди хора, че и младите хора, освен това в допълнение към тези, които традиционно подкрепяме, ще ни стигнат ли парите? Втория въпрос – Искам да спомена Зеления пакт и фонда за приспособяване към глобализацията. Каква ще е връзката между двата? Има някои опасения във връзка с заетостта, например, сред хора, които работят в металопреработването, миннодобивната дейност и така нататък. стотици хиляди могат да бъдат заплашени от това, че ще загубят работата си поради новия зелен пакт или курс. Не може ли тези хора също да бъдат подкрепени със средствата по фонда за приспособяване към глобализацията? Не говорим само за млади хора, между другото. Председателката благодаря. Първо ще дам думата на комисията и след това на докладчика, за да заключим дискусията. Е, моля всички да говорят по-бавно. Непрекъснато получавам съобщения и за това е, искам аз самата да ги приложа. Много ви моля всички, говорете по-бавно. Е, благодаря, госпожо председател. Ще направя истински опит да говоря по-бавно. Първо, благодаря на всички изразени мнения и проявени интерес. В началото искам да е, кажа Европейския социален фонд плюс е, справедливия преход и е, фонда за приспособяване към глобализацията. Първите два са извън програмния период. Всеки един от тях цели да се окаже съдействие на хората за справедлив преход, да намерят по-добро работно място или по принцип да намерят работа е, мерки за социално приобщуване чрез Европейския социален фонд Плюс, като се подобри и образованието и професионалното обучение съобразно нуждите на пазара. Това е Европейски социален фонд. От, ще се прилага във всички държави, членки и региони от 21 до 27 година. Фонда за справедлив преход, който беше предложен миналата година, се инвестира само в региони, където предизвикателствата към преминаване към климатично неутрална економика са най-високи. Затова методологията се основава на региони, е, където има най-много въглища или гнитни въглища, или региони, е, където са най-високи емисиите на парникови газове. Това също се програмира от 2001 до 2027. Предизвикателството е как да се хармонизират как да се намери синергия между Европейски социален фонд Плюс, Фонда за справедлив преход и Фонда за развитие на регионите, това ще стане чрез партньорски споразумения, е, който ще бъде предложен преди да се направи предложение за следващата многодишна финансова рамка. С тези е, споразумения за партньорство ще се посочи кои региони и как държавите членки ще използват е, средствата, които са на тяхно разположение по споделеното управление. Друга разлика е, че Фонда за справедлив преход има е, списък от мерки, 9 мерки, които частично съвпадат с инвестиции, които могат е, да се подкрепят по Европейския фонд за развитие на регионите или социалния фонд, но ще бъдат конкретно насочени към конкретен регион – и а, е, е, как ще бъдат определени тези специфични региони. Това започва сега с доклада за европейския семестър. Е, той ще бъде готов през февруари. Там ще има ново приложение. Там ще се посочи в коя държава членка, коя, кои региони са най-замърсяващи, къде е, опасността от безработица е най-висока, за да може фонда за справедливост справедлив преход да се прилага там. Ще, ще има подпомагане на малки и средни предприятия, научно-развойна дейност, е, всякакви иновации в дружествата в тези региони, но също така и е, обучение на е, безработни, мерки за намиране на нова работа, активни мрежи за търсещите работа в е, е, региони, където ситуацията е трудна. Европейския фонд за глобализация е, ще влезе в действие след като има масови съкръщения. Това е разликата. Европейския социален фонд и регионалния фонд ще се опитат да и се избегне такава ситуация, да се намесят преди хората да загубят окончателно работата си т.е. да ги преквалифицират, е, е, за да могат да си намерят работа преди да бъдат съкратени. Европейския фонд за справедлив преход и Европейския фонд за глобализация са за хора, които вече са загубили работата си, които са останали вече без работа. Но това не изключва ситуации, когато в определени региони се получават средства, от е, Фонда за справедлив преход, но има ня... Ня... Нещо, нещо неочаквано е настъпило. Нещо, каквато и да било причина, тогава е, се налага тези предприятия да правят масови съкръщения, тогава може да се включи Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и региона или държавата членка могат да кандидатстват. Така че ние не изключваме местния подход към опасността по разширението на обхвата. Първоначалното ни предложение е да отидем е, отвъд финансови кризи, цифровизация, глобализация. Искаме преход към нисковъглеродна економика, цифровизация, автоматизация. Това са глобални предизвикателства за всички искам да кажа, че ключовото ни предложение за помощ на безработните да се преценят цифровите им умения и да се, да се види дали просто те могат да придобият базисни умения или да подобрят цифровите си умения по принцип. Това е много важна мярка, която е необходима за всички безработни, за всички останали без работа. Е, Казуса Карфур. За съжаление, е, при настоящата многодишна финансова рамка или по... Ние, ние нямаме, нямаме предвидена процедура, водят се трилози, бюджетните е, органи не са съгласни с позицията. През декември съвета отправи въпроса до Корепер председателя на съвета се обърна а, и към парламента и каза, че казуса Карфур е приключен. Отправихме писмо и до бългийските власти във връзка с това, че настъпва Брексит и трябва по-бързо да се внесе изменение за промяна на, на приложното поле. За момента се смята, че това е преждевременно. Е, е, Белгия не е ограничена по никакъв начин да направи ново предложение, но при условие, че спазва всички изисквания по регламента и да има обосновка, която е, да е приемлива и за съвета, и за парламента показва съб Карфур. Това е една от основните причини, поради която искаме да разширим обхвата. Дори дори по настоящия обхват е, Карфур не би бил въпрос. Това е. Очаквам съвместната ни работа. Е, госпожо докладчик, кратко заключение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Сокова, за информацията. Благодаря за отличното сътрудничество. Аз като докладчик смятам, че предложението наистина е много добро и мисля, че то наистина ще подпомогне заетостта. Фонда подпомага заетостта от 2006 година. Това трябва да се подчертая. Естествено, мисля, че всички ние искаме да стигнем до по-добри решения за доброто на нашите граждани, за доброто на онези, които са загубили работното си място. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Ще продължим сътрудничеството за намирането на най-доброто решение в рамките на тристранния диалог. Благодаря. Така приключи нашия дневен ред. Сега ще продължим с заседанието на координаторите. Моля координаторите да останат в залата.